Guten Morgen. Sehr schön. Добро утро. Поне един, който да отговори на поздрава ми. Преминаваме към дневния ред и продължаваме нашата работа. Тази сутрин Имаме представяне на проучване относно намаляване на преждевременно напускане на училище в Европейския съюз и с интерес очакваме Такво ще ни представи госпожа Ани Мари Невала от Обединеното кралство. Госпожо Невала, давам ви думата. Uh, well, благодаря. Uh, най-напред искам да благодаря председателката на комисията а, и също и а, колегите от парламента, които ме поканиха тази сутрин да представя работата, която сме свършили по на пускане на училище, на работа през последните няколко месеца, през последната зима. А, аз съм много дълбоко ангажирана с този въпрос. От много години работя по него. Казвам се Ана Марин Невала. Живея в Англия, но поначало съм от Финландия и представлявам един екип изследователи, които са провели въпросното изследване по-рано тази година. Ще започна с някои обяснения за това какво трябваше да направим, какво ни беше възложено и какво се опитахме да направим. Целта на нашата работа беше да формулираме препоръки е, за на европейско равнище. Е, също така искахме да видим какво правят държавите по преждевременното напускане на училището и неговото преодоляване. Също така трябваше да Почнахме с преглед на е, националната и международната литература и статистиката по този правителствени организации, които работеха с ну, групи в онеправдано положение, също така и за тези, които работят с а, децата, напускащи предвременно училище. Казах, анализирахме най-подробно девет страни от различни части на Европа, от север до юг и от запад до изток. Някои имат високо ниво на предевременно напускане, други по-низко ниво на предевременно напускане. При някои това явление отмира, при други намалява. Тези страни са Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Литва, Холандия, Полша, Испания и Великобритания, по-специално Англия в Обединеното кралство. Може би ще се запитате, кои сме ние всъщност и откъде сме. Ние сме представители на една научно-изследователска организация, в която работят е, учени от над 20 европейски от 9 европейски страни с е, различни образования, различни биографии. Повечето работят в е, изследване на политически въпроси, но някои са от университети или пък от практика. Някои се занимават с този въпрос чисто практически всеки ден. Един от нашите членовете на нашия екип е работил по разработване на политика за преодоляване на преждевременното напускане на училище. Сега за самото изследване и неговите главни резултати. Ясно е днес, че преждевременното напускане на училище засяга не само страните в Европейския съюз, но и в целият развит свят. САЩ и Австралия. И този въпрос е много важен по две причини. Първо, поради въздействието, което това явление има върху онези, които напускат преждевременно училище и второ поради въздействието му върху обществото като цяло. Има достатъчно доказателства на всички равнища, местно, регионално и национално, че онези, които напускат преждевременно училище, са в неблагоприятно положение в економическо и социално отношение в сравнение с своите връзници. Тоест, преждевременното напускане на училище пречи на преобщаването им към обществото по-късно в живота. Това не се, отнася, не се отнася за всички. Има много деца, които преждевременно напускат училище и след това се развиват успешно, но за жалост това не е така с повечето от тях. Преждевременно напусналите училище е по-вероятно да бъдат безработни, да имат ниски доходи да разчитат на социални помощи. Те също така е, е по-вероятно да участват в престъпни дейности, а и да имат здравословни проблеми. Какво значи това? Това значи, че преждевременното напускане на училище като социално явление е, е причина за сериозни разходи на обществото. През последните години бяха направени редица опити да се пресметне цената, разходите на това явление. Проучване в Ирландия, Холандия и Финландия показва, че е, разходите са милион до 2 милиона на лице, напуснало преждевременно училище. Тук се изчисляват загубата от, данъчни облагания, социалните помощи и така нататък. Това значи около 30 000 евро годишно на човек. И онези, които са провели тези изследвания, смятат, че тези цифри са а, занижени. По тази причина може да се твърди, че там, където има повече рано напуснали училище, това въздейства на социалната интеграция, на обучението през целия живот, ще въздейства отрицателно и върху постигането на целите на стратегията 2020 за интелигентно развитие. Не само това са резултатите. Някои прогнози, направени неодавна, показва, че една от, само едно на 10 работни места ще може да бъде заето от хора, напуснали преждевременно училище. Нуждата за борба с а, това явление е осъзната още от 90-те години, но специално внимание се обръща от 2001 година насам. От тогава е, редица съобщения и насоки, свързани с образованието, заетостта, политиката за младежите бяха формулирани. Неодавна комисията публикува съобщение с предложение за план за действие по този въпрос. На европейско равнище също се оказва финансова помощ чрез социалният фонд на държавите членки, за да се борят с това явление групи за обучение, а също такива инструменти, като Европейският рамка за квалификация. Какъв е обхватът на проблема? В момента един на седем млади европейци напуска училище преждевременно. Преди е, няколко години цифрата беше 1 на 6, т.е. положението се подобрява, но все пак положението е тревожно. Проблемът е особено остър в много южноевропейски страни и също така в централните градски части, в някои западни и северноевропейски страни. Има е, ниско поравнище на рано напуснали в източноевропейски страни, Полша, Словакия, Словения, например. Има намаляване на броя на рано напускащите училище, общо взето, но прогрес, напредък това отношение е бавен и някои от, север, от северните страни, всъщност скандинавските страни, всъщност броя на напускащите се увеличава. В Люксембург и Литва а, обаче броят на рано напускащите, процентът на рано напускащите намалява да кажа няколко думи за това, кой е засегнат и защо. Преди всичко важно е да се подчертае, че това е един комплексен проблем, който се е резултат от един процес, то няма само една единствена причина. Обикновено решението за напускането на училище е резултат от редица фактори, които действат продължително време. Някои от тези фактори са свързани с образователната система и с училищата, но много от факторите са външни и не принадлежат към образователната система. Например, подобни фактори са лични или семейни причини, економически причини или свързани с натиск на връзници и групата. Няма типичен пример за напус... тези, които напускат рано училище. Някои, например, момчетата по... са повече сред рано напусналите училище и също така иммигранти, е... деца от бедни семейства и така нататък. Какво правят е, страните членки, за да преодолеят а, е, е, този проблем? Усилията а, са насочени в три главни насоки. А, стратегическа, а, превентивна и за приобщаване. Стратегическите а, реакции, това е координиране на политиката на различните власти, по-добро събиране на статистически данни по въпроса и формулиране на политика. Колкото до превентивната а, дейност, тя е насочена към млади млади хора, които реагират отрицателно на образователната система и са застрашени от напускане на училище преждевременно. По този начин се намаляват рискът от преждевременното напускане. За преобщаването на напусналите училище се предоставят така наречените втори възможности за да наваксат пропуснатото. Анализирали сме въздействието на тези мерки в нашия доклад и в приложението са включени 180 примера от 27 страни членки. Може би този, това приложение ще бъде интересно четиво за много от вас. Ако видим колко ефективни са усилията на страните членки, трябва най-напред да кажа, че интервюираните от нас смятат, че в много страни има политическа воля да бъде решен този въпрос. 40, 43% от интервюираните смятат, че политическата воля за решаване на проблема е на лице. Само един от всеки пет запитани смятат, че това не е така. Най-голяма загриженост обаче е свързана с това, че политическата воля не върви ръка за ръка с съответното финансиране. Интервюираните също така смятат, че нещата се подобряват по отношение на това как се подхожда към проблема по-координирано се действа в редица страни членки и властите, които участват в решаването на проблема, работят по-целенасочено. В много страни има специални политически рамки за борба с ранното напускане на училище и те дават резултати. Смятаме също така, че добре е това, че добре се разбира колко важно е, е рано да се започне да започнат усилията за решаване на проблема, за предотвратяване на преждевременното напускане на училище, още преди да са налице първите симптоми. Например, в някои страни се подобрява достъпа до висококачествено предучилищно образование, така че децата започват началното си образование на равна нога. По отношение на интегрирането, преобщаването на напусналите училище, то става все по-трудно и по-скъпо. Колкото по-дълго младият човек е оставен сам на себе си. Тоест, проблема трябва да бъде решението трябва да бъде приложено колкото може по-рано. Само по този начин може да имаме успешна политика в тази област. Смятаме, че много страни са намерили формула за успешно преобщаване на рано напусналите образованието. И подобна формула разчита на някои ключови фактори. Малки учебни групи за да може да се прилагат индивидуални учебни планове, консултации, съвети, подкрепа, доверие между обучаваните и обучаващите. Има данни за успеха на подобен подход. За тези страни важното е да се осигури финансиране на тези успешни политики, защото в някои случаи търсенето далеко надхвърля предлагането. Има също и отлични примери за превентивна политика, която дава добри резултати в някои региони и страни. отлични резултати. Например, в Холандия има получени чрез финанси, предоставянето на финансови стимули за намаляване на раното напускане на училище. Оказването на помощ на професионалните училища също помага за намаляване на броя на напусналите ги. Друг важен въпрос, който занимаващите се с проблема в цяла Европа посочват, е следният. А то е колко важно е да се създаде положителна среда в училището и в програмите за преобщаване на младите а, хора, както за предотвратяване на напускането, така и за онези, които вече са напуснали това също показва колко важно е всички те е, да имат е, амбиции за своето бъдеще, независимо от какви семейства и от каква среда произхождат. Също така да се чувстват, че те принадлежат към средата, в която живеят и учат. Например, едно проучване на 1000, сред 1100 ученици в, е, в Финландия показа, че на Стимулиращата среда и чувството на принадлежност е най-важният фактор. Що се отнася до дейности от страна на Европейския съюз, получихме положителна реакция, но има разлика. Според някои преждевременното напускане и дейностите свързани с него са оказали влияние върху резултатите. На, дво... от... на всеки трима, двама са казали, че тези дейности са, дали, въз... са довели до това, че за... по въпроса се говори повече. Слабостите на държавите членки се състоят в това, че в много от тях подходът е фрагментарен и недостатъчно координиран. С унези, с които разговаряхме, казаха, че координацията е много слаба. Освен това, се смята, че има твърде голям фокус върху проекти, вместо да се променя практиката на, на властите. Освен това, се смята, че трябва да се преразгледа програмата за учебната програма за средните училища, тъй като се смята, че тя е, съдържа твърде много изпити и недостатъчно усилие за изграждане на конкретни умения. Що се отнася до препоръките, на ниво Европейски съюз ние смятаме, че си заслужава преждевременното напускане на училище да се осъзнае като сложно явление – сложен проблем, който не може да бъде решаван само от училищата. Освен това, трябва да се следят тенденциите и на ниво Европейски съюз, и на ниво държави членки. Също така, определено е полезно да се обменя опит и за тази цел могат да се поставят цели. Що се отнася до съфинансирането, държавите членки определено изразяват желание за това. Нашите препоръки са да се обърне повече внимание на формулирането на критерии. Например, интердисциплинарен подход, промяна в съществуващата практика, вместо да се разработват нови при проекти. Препоръки към националните органи. Държавите, които имат стратегия по въпроса и които и които преразглеждат своята стратегия, определено е, извличат е, полза. Освен това, смятаме, че е, при разработването на политиката трябва да се отчете становището на заинтересованите лица, на учащите се, да се вземат предвид научните изследвания. Също така има по... Полезно е да се назначи един орган, който да централизира дейностите по наблюдение. Също така е необходимо да се намери баланс между превенцията и даването на втора възможност. Унези, трябва да се направи така, че онези, които веднъж са напуснали, трябва да могат да имат възможност да се върнат и да си завършат образованието. В рамките на така наречения приобщаващ подход смятаме, че трябва да се използват знанията на младежките и студентски организации, неправителствените организации, работещи с уязвими групи и социалните партньори родителите трябва да участват по-активно и на училищата трябва да се дадат възможности да работят в по-тясно взаимодействие с родителите на проблемни деца. Сега, що се отнася до препоръките към националните регионални органи, аз вече споменах един път този въпрос. Тук можем да включим преразглеждане на учебните програми за средното образование. Освен това, допълнителни занимания за ученици, които изпитват затруднения. Например, едно проучване в Испания сред 900 преждевременно напускали говори, е, показа, че около 10% са напуснали, защото е трябвало да повторят годината. Освен това, е хубаво да се организират е, и консултации е, за професионално ориентиране. Трябва да се обърне внимание на това доколко учебните заведения е, има такива специалисти. Също така споменах, е, че е необходимо да се създаде една е, важна, една стимулираща среда, среда, която насърчава учениците да учат. освен това, учителите и директорите трябва да могат да работят с учениците, които са заплашени от изпадане. Но за да могат да работят с тях, те трябва да бъдат мотивирани и трябва да разполагат със съответните възможности и да бъдат обучени. Сега целият доклад е, възлиза на 300 страници. Ние ще ще го предоставим през следващите дни. Ако има въпроси, ще се постарая да отговоря. За съжаление, аз съм единствената от екипа, която е представена тук. И ако има някакви въпроси, на които не мога да отговоря, ще се свържа с колегите си и ще ви предоставим отговорите на по-късен етап. Благодаря. Сега, ако може да пуснете осветлението. Благодаря, госпожа Невала, за много всеобхватното изложение. Аз мисля, че не винаги е възможно да намерим правилните хора и тези, които се занимават с подобни изследвания, със сигурност ще ни помогнат много, ако имаме за цел да свалим тази цифра от 15 на 10%. Виждате, че това изисква много усилия. Вие предложихте много съвети, много препоръки, които би трябвало да се вземат предвид. Госпожа Ханибал е докладчик по тази тема и тя със сигурност ще се позове на вашите резултати в своя доклад. Искам да посоча, че ние като парламент сме възложили възлаг, изготвянето на този доклад и за това държа много, ако комисията се занимае с него, ако го разгледа, защото <clears throat> резултатите които са постигнати там, ще е, улеснят работата на господин Покани. Не е необходимо топлата вода да се открива два пъти, след като вече имаме това проучване. Аз е, сега откривам дискусията и моля колегите да задават въпроси или да е, представят своите коментари. Канада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа Навала. Доколкото знам, вашият екип е единствения, който задълбочено се е занимавал с този въпрос, затова за нас е интересно да разговаряме с вас. Но вие говорихте за цената, вие говорихте а, за а, милиони, 1 до 2 милиона на човек. Дали това е за целия живот, искам да попитам. Дали това са раз... дали това е цената на това, че те не се развиват в кариерата си, или дали това е цената на, на социалната защита. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin аз бих искал да изразя моята благодарност за това, че някой от е, моя роден град идва в парламента и ни представя едно подобно проучване. Вие казахте, че намаляването на размера на класовете или на групите на обучаваните може да има положителен резултат. Изглежда обаче, че във всички европейски страни се увеличават класовете и групите ученици, защото се мисли повече за економическите аспекти и економическата ефективност. и отговорността на училището, като че ли се забравя. Смята се, че училището само трябва да преподава знания, но не и да възпитава. Проблем е също така дали учителите са готови да отговорят на сегашните изисквания. Взето ли е това предвид в вашето изследване? Взима ли се предвид в обучението на учители? Имат ли учителите достъп до образование и обучение след като са завършили образованието си? Благодаря. Госпожо председател, аз също искам да благодаря най-сърдечно за това проучване. Много добра комбинация е постигната във връзка с един важен доклад, по който ние започваме да работим и една подобна презентация е полезна за всички, които се занимават с образование и обучение. Искам да благодаря и на комисията, която си постави много амбициозна цел. Да, намали с 10% броя на учениците, прекъсващи училище. Аз се надявам, че образователните системи в Европейския съюз ще се подобрят на тази основа. В момента сме в една парадоксална ситуация, от една страна говорим за застаряване на населението, от друга страна имаме една трета от е, младежите, които нямат работа и една голяма част от тях са далече от образователната система. Това е катастрофално. Младеща, която живее сред нас, не може да бъде добре интегрирана в обществото и е голяма задача на държавите членки да започнат да работят активно по отстраняването на този проблем. За да могат тези млади хора да получат втори, а ако е необходимо и трети шанс. Ние не трябва да изоставяме младите хора сами. Също и в финансово отношение това би се струвало не само от гледна точка на подобряване на условията в обществото. Благодаря. Аз също искам да благодаря най-сърдечно за направеното проучване. Аз изготвих становище в друга комисия по същата тема и искам да осветля проблема от друг аспект. При нас, имам предвид комисията по заетост, се установява, че има огромен потенциал, който в момента не се използва. И тук е изключително важен превентивният подход, който трябва да се прилага в по-голяма степен, за да се избегне прекъсването на училище от младите хора. Това, което посочи колегата Такола, ние трябва да бъдем способни не само за въвеждане на по-гъвкаво, по и на по-индивидуализирано обучение. Що се отнася до проучването, мога да посоча, че в много страни във връзка с задължителното посещение на училище се прилагат много рестриктивни методи, като например включването на полицията. Някои страни казват, че това е чудесно средство лицата да бъдат принудени да посещават училища, обаче от друга страна не е редно редно полицията всяка сутрин да води децата в училище. Имате ли някакъв опит в вашето изследване по този въпрос? Имам предвид, има ли някаква разлика в степента на успеха? Благодаря. Благодаря. Аз искам да попитам следното. Защо едно дете а, напуска, какво оценяваме? Възможността, способността на един ученик да остане в час седнал или пък оценяваме нивото на знанията – Ако оценяваме нивото на знанията и възможностите, трябва да си зададем въпроса и за педагогическия подход. Трябва да се замислим върху начина по който се освояват знания. Някои проучвания говорят за това, че някои деца освояват по-добре зрително, други а, слухово. А, и на мен ми се струва, че е необходимо, за да може едно дете да има желание да учи, да знае, задължително да знае какво прави. Аз самата съм иммигрантка от Алжир и съм учила в Франция. Въпросът за педагогическия подход ми се струва много важен. И имам, имал съм възможност да правя да направя посещения в Германия и да видя, че интерактивният подход е изключително а, важен. А, много много от децата, които напускат училище, просто не, не са имали абсолютно никакъв интерес. Техният, това, което те казват е защо да ходя, какво да правя там, каква полза. Още нещо, което съм установила в, в училището във Франция – Необходимо е човек да се учи, да учи, да се развиват когнитивните способности и това трябва да стане част от а, програмата за обучение. Какво ще искам да ви кажа? За да бъде за да бъде един човек готов да освоява знания, той трябва да бъде, той не трябва да изпитва социални, психологически проблеми. Ако един ученик има социални, психологически, емоционални проблеми, той не може да учи. Ето защо е необходимо да има един интердисциплинарен на екип, не само педагози, но и социолози, психолози, които да могат да прилагат един а, холистичен подход. Последното, преди да дам възможности на другите да се изкажат, мисля, че е много важно да се помага на децата да са да се ориентират. Тогава, когато едно дете е в, изучава предмет, който не съответства на интересите им и на перспективите, които вижда за себе си в бъдещето, очевидно ще изпадне. Е, ето защо смятам, че професионалната ориентация е изключително важна. Благодаря. Аз също искам да направя две бележки. Смятам, че това, което ни предстои, а именно да намалим броя на прекъсващите училище, предполага наличието на учители, които имат малко по-друга квалификация. До сега такива са ни липсвали. Става дума не само за това да се преподава това, което е написано в учебниците, а да се покаже правилният път на учениците и то в индивидуален план – да им бъде показано по кой път могат да тръгнат и по кой не. Фактът, че имаме повече деца, или може би по-малко деца означава, че бихме могли да се грижим повече за тяхното индивидуално развитие. Както вие казахте, трябва да се установи какви са способностите на учениците. За това са ни необходими учители, които могат това и второ повече социални педагози, защото след като броят на децата намалява, бихме могли да се опитаме е, да ги подготвим по-добре за пазара на труда. И освен това са ни необходими някои подходи, за които говори колегата Биски, например. Трябва да се обръща повече внимание на това децата да освояват професии, които са важни, но а, които не са толкова разпространени. Примерно един обуштар в дадено населено място а, или нещо друго. За мен това би било добре, защото ще бъде в близост до място, където живее. Тоест, децата да се опитат да освояват някакви умения и трябва много голямо внимание да се обръща точно на това. Проблемът е, че а, ние осъзнаваме нещата, но не бихме могли да ги приложим на на практика и затова комисията трябва да включи е, тази проблематика в е, среща на културните министри. Това бяха моите коментари. Давам ви думата да отговор, госпожо Невала, и след това на представителя на комисията. Благодаря за коментарите и въпросите. Съгласна съм с това, което беше казано. И трябва да кажа, че много от коментарите всъщност са отразени в нашия доклад. По отношение на цената. Проучванията, които споменах, са всъщност три различни проучвания от три различни страни. Всички те прилагат различен метод – но всички те изчисляват цената от гледна точка на пропуснат доход. Например, те показват, че всяка година училище повече води до допълнителен доход от 70 000 евро през целия живот. От, освен това, цена, свързана с пропуснати данъчни приходи, социални помощи. Да не забравяме и връзката с престъпността. Има много проучвания, които показват, че напусналите училище по-рано е много по-вероятно да започнат да се занимават с престъпни дейности. Що се отнася до броят на учениците в клас и броят на учителите тревожен въпрос е, и за нас, и за много от хората, с които разпо... разговаряхме. Посетихме страни, в които се, се, повиши, се е повишило финансирането за преодоляване на преждевременното напускане, но са съкратили средствата, да речем, за специалните и за по-различните потребности. Защото някои смятат, че ако се съкратят тези специални дейности, ще има потребност от на специално ориентирани политики. Да, броят на учениците в клас е много сериозен въпрос. Особено за рискови групи. Паралелките трябва да бъдат по-малки, особено когато става дума за паралелки с деца, които очевидно са готови да напуснат. Също така би трябвало да се осигури повече финансиране за определени райони. Има данни, че такова едно финансиране осигурява възвръщаемост. Що се отнася до подготовката на учители, не сме обсъждали детайлно този въпрос, но в своите разговори се натъкнахме на много малко примери, които говорят за специален интерес към въпроса. Не сме се натъкнали на а, примери за засилено обучение, засилена подготовка на учителите а, с оглед борба срещу преждевременното напускане. Що се отнася до това, можеш ли да принудиш децата да ходят на училище в страните, с които работихме, не сме се натъкнали на примери за използването на полиция да кара децата на училище. Може би има такива случаи. Някой спомена Германия и Белгия, но нашият екип смята възоснова на данните, че не можеш да принудиш някого да ходи на училище. Трябва да се намерят съответни по-подходящи инициативи, альтернативни. В някои страни резултат дават други мерки. Например, възможността да се изпробват различни курсове за професионално обучение в рамките на една година. Да се види какво ги интересува тези младежи, кое, кое е подходящо за тях. Така че тези политики се оказват много полезни и един младеж може, като прецени, че нещо не му харесва, да отиде на друг курс, докато намери нещо, което му приляга, така да се каже. Напълно съм съгласна с казаното от колегите за значението на е, професионалната ориентация. Е, подходяща професионална ориентация е много важен фактор, е, възпиращ преждевременното напускане. През... Благодаря. Сега давам думата на господин Алан Анкон. Благодаря, госпожо председател. Ще, ще кажа няколко думи. Това е във връзка и с следващата точка от нашия дневен ред. Както няколко от изказалите си споменаха, това е един от големите проблеми за Европейския съюз. Европейският съвет прие цел 10% до 2020 година. И комисията също така оповести пакет, в който, в който състои от едно съобщение във връзка с предвременното напускане на училище, работен доклад с анализи и предложения за препоръки на съвета. Тези препоръки сега вече минаха през съвета и целият пакет беше подкрепен от съвета. Препоръките бяха прияти миналият месец на съвета на министрите на образованието. Именно страните членки трябва да решават този проблем, но страните очакват от Европейския съюз да им помогне, като ги запознае с най-добрата практика, като ги осведоми какво е положението в други страни и като им предостави анализи и резултати от научни изследвания. Затова ние благодарим за това, че това проучване е било възложено. Благодарим и на екипа, който дава много ценни данни и внася сериозен принос е, в е, това, което знаем за решаване на този проблем. Разбира се, самите членки трябва да продължат да работят, за да изпълнят ангажимента си за създаване на национални, цялостни национални стратегии за решаване на проблема. Такива стратегии трябва да бъдат готови до 2012 година. В тях трябва да се включи анализ на състоянието на нещата в страните и това, което те първа трябва да се прави. Искам да спомена и още един доклад, а, а, а, поканихме а, а, да се подадат кандидатури за проучване на нетрадиционните форми на образование. Да се види как по този начин може да се помогне на традиционното образование. Защото, както тук се каза, трябва да бъдем по-гъвкави, трябва да имаме индивидуализиран подход, за да установим какви са нуждите на обучаваните и какво можем да направим да им помогнем и извън училищата, за да им дадем а, още една, втора възможност да наваксат пропуснатото. Ние ще, щом имаме резултат, ще ви запознаем с него. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази тема. Още веднъж благодаря на вас и на вашите сътрудници. Преминаваме сега към точка 8 от дневния ред, която всъщност е по същата тема, но сега ще бъде представена от нашия доклад, че госпожа Ханивал. Дава ми думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за възможността да ви запозная с този доклад. Е, с голямо удоволствие работих по него. Е, много е, от въпросите, които ще засегна, имат нещо общо с това, което чухме до сега. Искам да благодаря на Ан-Мари Невала за нейният доклад. Аз получих едно предварително копие от нейния доклад и това, което включвам в моя доклад, до голяма степен се основава на нейните резултати, защото тяхното проучване е първо по рода си и за да се много ценно, че сега имаме възможност да обсъдим резултатите от тейната работа. През времето допускане на училище, несъмнено, е един от големите проблеми пред европейското образование. През 2009 година над 6 милиона млади хора са напуснали образование около 17%, 17% от тях са завършили само начално образование. Почти всеки втори от тях е безработен извън пазара на труда. Пазара на труда. Това ви показва колко голям е този проблем. Както чухте, през 2003 година страните членки е, е, решиха да намалят броят на предвременно напуснатите до 10%. Само 7% от страните членки, само 7 страни членки до сега са постигнали това, 20 страни предстои да го постигнат. Намаляването на процента на предвременно напусналите училище до 2020 година ще бъде една от главните цели на стратегията 2020. И затова много уместно е, че тази комисия обсъжда този въпрос, тъй като става дума за един много сериозен проблем пред всички европейски страни. Както чухме от доклада, вече знаем какъв е профилът на онези, които напускат училище преждевременно. Стана дума, че един на всеки седем ученици напуска училище преждевременно. Беше посочено също така, че проблема е комплексен, че не може да имаме една единствена дефиниция за всички. Онези, които напускат училище, са напуснали училище но са между 18 и 24 години, които са завършили само а, средно образование или са не, не завършили по-средно образование. Които са завършили само прогимназия всъщност. А, опитваме се да установим кои са застрашени. Не всички от тях напускат училище по причини, които са отрицателни по своя характер. Знаем обаче, че някои групи се считат за по-застрашени. Слабите ученици обикновено по-често напускат. В първите училище години на образованието, обаче това не е така ясно изразено. Онези, които по-трудно се подават на обучение, обикновено не са така мотивирани да останат в училище. Докато по-силните ученици обикновено остават в училище до края, независимо от външните фактори, които могат да им влияят. Но не можем да разглеждаме този фактор изолирано, защото той е тясно свързан с други фактори. Бедността, семейната среда и проучванията показват, е, че ученици, които са, идват от семейства, където родителите са ниско образовани, обикновено по, са по затрешени от това преждевременно да напуснат училище. Когато учениците са в високо мотивирана среда, те по-дълго време остават в училище. Когато това не е така, децата са застрашени да напуснат училище по-рано. Има и други общи фактори за ранното напускане, през времето напускане. Става дума за е, това, че различни са тези цифри, за земеделските райони, и за градовете, и за различните части на градовете. Не е удивително, че етническите младсинства и мигрантските групи са най-застрашени. Същото въжи и за ромите. Също така, трябва да кажем, че тук има разделение и по полов признак. Е, момичетата са по-малко напускат училище преждевременно. 13% от тях и 17% от момчетата напускат училище преждевременно. Това също трябва да се отчита. Аз е, бях шокирана, когато се запознах с е, цифрите за разходите, свързани с преждевременното напускане на училището. 1-2 милиона е, за целия живот. И би било интересно как се получава тази цифра, да се знае. Има и други, освен економическите последици, има и други последици. Преждевременното напускане на училище влияе отрицателно върху економическият растеж и социалната стабилност. Така че е, усилията да се развиват уменията на младите хора има економическо, важно економическо значение, не само социално. И мисля, че в настоящия труден економически момент, не само в Европа, но и в целия свят, економическите аргументи са особено убедителни и не трябва да ги пренебрегваме. Смята се, че намаляването на процента на преждевременно напусналите училище в цяла Европа само с 1% ще създаде половин милион допълнително високо квалифицирани млади хора. И когато разглеждаме промените в пазара на труда и търсенето а, на наличието на работни места, които изискват по-високо образование, този фактор не е за пренебрегване. Разбира се, а, това, което а, човека печели през целия си живот, а онези, които са напуснали преждевременно, са много по-низко. Липсата на квалификация а, и образование обикновено е недостатъчно надежден фактор за предсказване на нивото на доходите в бъдеще. Онези, които са напуснали преждевременно, имат по-малко възможности да си избират работа на пазара на труда. Обикновено Вземат работа, работни места с по-малко възможности за развитие. Всичко това значи, че раното напускане на училище или по-скоро предотвратяването на преждевременното напускане ще помогне е, да се разчупи порочният кръг е, е, от е, социално онеправдаване. Това е свързано също така и с по-висока степен на забременяване в, в, в, в юношеска възраст, злоупотреба с наркотици и така нататък. Проблема е комплексен и за това трябва да се третира от няколко страни. Няма една единствена мярка, с която той може да се преодолее. Това, което се нуждаем обаче, несъмнено, това е персонализиран подход, защото, както чухме, има много фактори, които влияят върху преждевременното напускане на училището и ние трябва да се вземем с всички тях. Какво препоръчва моят доклад? Моят доклад, наред с другото, препоръчва всяко училище да има служба за оказване на помощ и съвети на онези, които са затрашени от преждевременно напускане. Училището трябва да има не само образователна роля, но то трябва да бъде а, и възпитател. също така, изгледите да работят в бъдеще понякога плашат младите, затова на тях трябва да им се помага, като се насочват и съветват за бъдещия си професионален живот. Това също трябва да бъде индивидуално. Да ви дам един пример от Великобритания, където познавам най-добре обстановката. Там има една организация наречена служба за връзка, Connection Service, създадена през 2001 година и там а, се а, а, помага на младите хора, включително и със съвети за бъдещата им професия и там се прилагат новаторски методи и се признава, че това е организация е доста успешна в своята работа. В моя доклад също става ясно, че процеса на приобщаването на разочарованите млади хора към обществото трябва да започне колкото може по-рано. По този начин се решават е, поведенчески проблеми, те трябва да се решават още, щом бъдат забелязани. Колкото по-рано решаваме тези проблеми, толкова по- е, лесно ще бъде тяхното преодоляване. Трябва също така да имаме предвид и методите на образование. Докладът също призовава училищата да не се придържат само към традиционните методи на изпитване, защото а, не може бъдещето на децата да зависи от бележката, която ми е писана в един определен ден, а да има а, непрекъснато оценяване. Трябва да се насърчава мобилността на учениците между различни програми, различни видове образование, професионално, и академично и така нататък, за да им се създаде така по-голяма възможност да избират. А, нещо, което ще им даде възможност после да си намерят професия. Размерът на паралелките също е много важен, защото когато се отделя повече време от страна на учителя на учителя на ученика, резултатите са по-добри и по-малко ученици напускат преждевременно. Помощници на учителите, педагогически помощници се използват в много страни и резултатите са положителни, защото това дава възможност за повече индивидуална работа с учениците и мисля, че тази възможност трябва да бъде проучена. Също така, предоставянето на висококачествени грижи и обучение в ранните години влияе благотворно. Както знаете, не толкова отдавна аз написах доклад по тази тема и това беше едно от заключенията. И когато говорим за броя на напусналите, е хубаво да обърнем внимание на ранната детска възраст, защото в животът на един ученик е, е един непрекъснат процес, който не става дума за отделни категории и отрязъци от време. Също така трябва да има да се изградят връзки с родителите и местната общност. В, когато писах доклада, осъзнах колко е важен този аспект – трябва да има ясни връзки между социалните служби, службите социални грижи, НПО, частни организации, всички, които работят в тази област. Също така трябва да се стремим да изграждаме мрежи, включващи различни части на обществото, за да могат учениците да преодолеят по-добре проблемите. Знам, че родителите трябва да участват по-активно. Знам, че често а, родителите на деца с увреждания често смятат, че не, не участват активно. Така че колкото може, колкото, колкото е възможно, родителите трябва да участват а, а, в а, проблемите, с, с учебните проблеми на детето. Също така, мал... малцинствата. Е, те са различни в различните части на Европа, но въпросът е много важен. В е, градовете има много такива е, общности. Решенията втори шанс са много важни. Мисля, че ние трябва да им отдадем приоритет, за да могат ученици, които са напуснали по някаква причина, да се върнат в училище. И този процес да бъде максимално лесен. Разбира се, бихме предпочели те въобще да не напускат, но когато това стане, трябва да им дадем възможност да се върнат. Учениците, които са се разочаровали от училище, няма да се върнат лесно, но в крайна сметка това би било полезно за тях. Превенцията, разбира се, е най-важна, но решенията от типа втори шанс има своето място в заключение. Много се радвам, че държавите членки работят по въпроса и е, биха искали Европейския съюз да играе роля в решаването на проблема, като предоставя анализ и научни изследвания. Надявам се, че моят доклад ще даде някакъв принос. Много се радвам, че въпросът за преждевременното напускане се получава сериозно внимание. Много ще се радвам всяка държава членка да изгради национална стратегия и това да стане до края на следващата година. Постигаме напредък. Много се радвам, че имам възможността да представя този доклад. Се надявам, че той ще даде своя принос. Благодаря, госпожо Ханибал. Започваме дискусия. Господин Такола. Благодаря. Съвсем накратко. Преди това искам да благодаря на госпожа Хани Бол за чудесната работа. Очевидно, тя много се вълнува от тази тема, а това е гаранция за добри резултати трите коментара, които бих искал да направя. Бих искал в доклада да се включа средните три момента. Като е, европейски политици ние би трябвало да е, покажем на държавите членки, че държавите членки трябва да използват едни и същи критерии. Трябва да има сравнимост между тях. Наскоро разговарях с министри на образованието и те казаха, че нямат проблеми с преждевременно напусналите училище, тъй като тези ученици, преждевременно напусналите, са само 10% от всички ученици. Няма да говоря с конкретни имена, но съм сигурен, че проблемите са по-сериозни и следователно методите за измерване трябва да бъдат едни и същи. Второ. Имаме стратегия за подготовка на учители в Европейския съюз и мисля, че тази стратегия би трябвало да включва анализ и признаване на факта, че фактът съществува. И трябва да дадем възможност на учителите да, да започнат да решават този въпрос. По-нататък, економическата ситуация. В момента тя е много трудна. Дори най-богатите европейски държави не могат да си позволят преждевременно напускане на училище, тъй като тяхната цена е много висока за обществото. Ето защо ние трябва да правим съкръщения без да отчитаме последиците трябва да инвестираме в образованието и ранното образование. Това е важна цел. И да не е, правим съкръщения в образованието, а по-скоро да инвестираме в него. Благодаря. Господин заместник председателят Харо. Благодаря, госпожо председател. И двата доклада са много добри. Поздравления за всички страни. Много се радвам, че се и че има приз, призив да се, се осигуряват консултации. Чухме консултации за учениците и ориентация. Също така чухме, че има липса на подобна помощ за учениците. Нека да се замислим за това, как да направим така, че учениците ще използват консултантите. Опитът ми показва, че най-скептичните ученици са унези, които имат най-голяма нужда от консултация. Трябва да отчетем този факт и как да, да ги накараме да използват консултациите. Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Хани Бо за е, този много важен доклад, който е и навременен, както казахме. Това бележи началото на нов и, по, нов и по-интензивен етап на работата. Е, поставените цели 2010 година не бяха постигнати и сега те са преформулирани. Ще ви цитирам една цифра, която говори за важността на проблема. Младежката безработица е 20%, а безработицата сред преждевременно напусналите е 50% и се повишава. Така че ако искаме да инвестираме в преодоляване на кризата, трябва да направим нещо. Както беше казано, демографията е срещу нас. Ние трябва да използваме максимално всички възможности. От страна на комисията Бихме искали да подчертаем, че превенцията е по-доброто от реактивните мерки. Колкото по-ранна е превенцията, толкова по-голяма ще бъде ползата. Съгласни сме обаче, че вторият шанс е много важен фактор. Не можем да изоставим онези, които са напуснали. Мисля, че втори шанс трябва да доведе до довръщане в училище и до а, диплома в крайна сметка. А, проблемът с а, преждевременното напускане е, че а, напусналите не завършват, не получават никаква квалификация и диплома, която да е им осигури е, достъп е, до пазара на труда. Мисля, че когато погледнем е, цялостната политика, има положителна и отрицателна страна. Положителната страна е, че рапреждането напускане е крайният етап на процес. Има поредица от предупредителни сигнали, върху които може да се влияе с политицата. Виждаме примери за това по-конкретно в Холандия. Наличието на целенасочена политика дава резултати, като намалява броя на преждевременно напусналите. Лошото е, че това е изключително трудно, както беше споменато. Преждевременното напускане е интердисциплинарен въпрос. Той е свързан не само с пазара на труда, семейството, социални обстоятелства. Много фактори трябва да участват в решаването на този проблем по координиран начин. Освен това, трябва да се обърне внимание на факта, че има различия между селските и градските райони, има различия между отделните региони. Така че имаме нужда от стратегия, но тя трябва да бъде достатъчно гъвкава, и целите да бъдат индивидуализирани с оглед на специфичните причини по региони. Това означава, че имаме нужда от данни. Много малко страни в момента записват и анализират причините за преждовременното напускане и процентът по регион координацията на различните фактори, подходяща комбинация между превенция, реакция и допълнителни действия. Имаше структурни мерки, превентивни мерки и мерки за реинтегриране. Но тези три области трябва да бъдат добре координирани и приспособени към различните обстоятелства. На национално ниво трябва да има и достатъчна гъвкавост, за да могат тези мерки да постигнат успех. Ето тук виждам аз роля на Европейския съюз и тук виждам ползата от доклада на Европейския парламент. Виждам това в три области. Първо, изпълнение на мерките и стратегията. Говорим за мерки на ниво държави и членки, но държавите, всяка държава членка може да спечели от опита на другите. Ние сме работили по открития метод на координация, по клъстера за социална интеграция – където един от основните въпроси беше преждевременното напускане. Ние ще създадем една група на високо равнище на представители на държавите членки, за да следят за изпълнението на стратегията. Мисля, че докладът на парламента ще бъде много полезен. Ние ще предприемем проучвания по собствена инициатива чрез, програмата, чрез рамката програма за проучвания, за да видим кои подходи, кои политики са дали резултат. И също така може да организираме конференции. Миналата година имаше конференция за връзките между училищата и бизнеса. Много от въпросите, които бяха повдигнати тук, бяха обсъдени и там. Участието на представителите на местния бизнес може да мотивира учениците, които не виждат полза за, а, от училището, но виждат полза, когато а, виждат а, връзка с предприятията. Мисля, че ние можем да помогнем, като представи, като дадем възможност да бъдат представени положителните дейности. Второ, в рамките на програмата за ученето през целия живот вече се работи по много проекти. Е, особено в рамките на Комениус. Целта е да се обменя положителен опит между региони и отделни училища. Това е инициатива на местно ниво. Учениците и учителите е, всъщност е, представят своя собствен опит и това не е подход от горе надолу от Брюксел, който проповядва на гражданите какво да правят. И структурните фондове. Най-големият източник на инвестиции в обучение, инфраструктура, е, политически инициативи в държавите членки. Това е потенциал, който не се използва максимално. Сметната палата излезе с един смущаващ доклад от 2006 година. Те, е, там, се е, установява връзка между предприятите инициативи и презвременното напускане. Проблемът е липсата на координация и недостатъчното прилагане на стратегически подход. Мисля, че ние трябва да направим така, че използването на структурните фондове да бъде по-ефективно и по-целенасочено. Това е в резюме работата, която ни предстои. Благодарим на парламента за доклада и за проучването, което очакваме да получим и е, ние ще го проучим много внимателно. Благодаря. Някой друг? Благодарим ви, госпожо Ханибал. Срокът за внасяне на изменения 7 юли, 12 часа на обяд. Следваща точка. Одобряване на решенията на координаторите. Искам да ви напомня, че ние отложихме, отменихме срещата в края на август. Променете си а, календара. Има ли възражения срещу тази промяна? Приключваме по точка 9. Връщам се за малко на точка 8, защото ме поправиха последния срок за внасене на изменение 6 е юли на обяд, не 7 юли. Така, преминаваме към точка 10, разни въпроси. Виждам, че няма такива.